La seduta è ripresa. Il processo verbale della seduta di ieri è stato Обявявам заседанието за открито. Протоколът е разпространен. Ако няма възражения по него, тогава протоколът е, е прият. Съгласно дневния ред, следва разглеждане на доклада на Франциско Хосе Милан Мон за състоянието на трансатлантическите отношения след изборите в Съединените щати. Давам думата на докладчика. Заповядайте. Преди всичко, искам да благодаря на докладчиците в Сянка, особено на Северин и Лакендайк, както и за внесените индивидуални становища. Искам да благодаря на всички за сътрудничеството.